Уважаеми колеги, нека започнем. Днес имаме отново натоварена програма. Така че, за да не ни притиска времето, нека започнем. Пристъпваме към точка първа от дневния ред – приемане на проекта на дневен ред. Има ли от ваша страна предложения, допълнения? Или изменения по дневния ред? Няма. Окей. Да, war keine Übersetzung. Funktioniert es jetzt? Нямаше превод. Нямаше превод към италиански. Има ли сега превод вече? Für alle anderen ist alles okay mit der Übersetzung? При всички останали всичко наред ли е с превода? Добре. Приемане на проекта на дневен ред. Има ли възражения, допълнения, предложения за изменения към дневния ред? Няма. С това дневният ред се приема в настоящия си вариант. Преминаваме към точка 2. Предложе... Съобщение на председателката. Днес има превод с френски, немски, италиански, английски, гръцки, испански, чешки, естонски, унгарски, полски, български и румънски. Както обикновено, припомням ви, че заседанието ни се излъчва на живо по интернет. Моля членовете на Комисията по култура да проявят по-голяма ангажираност спрямо наградата Люкс. До понеделник идната седмица може все още да се внасят предложения. Затова моля гласувайте призовете и колегите си да гласуват. Напомнете им го деликатно. И трите филма според мен си заслужават. Онези, които все още не са ги видели, биха могли да го направят. Днес сутринта разговаряхме с представители на комисията за бъдещето на наградата Люкс. Не сме постигнали все още много голям напредък по този въпрос, но имаме повод за оптимизъм. Разговаряхме с ресорния комисар госпожа Габриел. Тя лично ще започне работа по въпроса. Надявам се, че през месец декември ще можем да ви представим и решението, което сме взели за бъдещето на тази награда. Това бе всичко от моя страна за сега. Днес седим в една малко странна конфигурация така че не мога да виждам някои колеги. Евентуално ще се затруднявам да когато ми давате знак, че искате да се изкажете. Ако не ви давам думата, то това няма да е от лоши чувства. Просто в тази зала ми е малко трудно да ви виждам всичките. Преминаваме към точка трета. За мен е удоволствие, колеги, днес за първи път, мисля, да приветствам с добре дошъл комисар Московиси на заседание на нашата комисия. Радвам се, че лично участвате в заседанието ни за да ни представите важно за нашата комисия законодателно предложение. Става дума за борбата срещу незаконната търговия с културни ценности. Трябва в спешен порядък да се сложи край на незаконния внос на културни ценности към Европейския съюз с цел слагане на край на финансирането на тероризъм и други форми на престъпност, както и за да защитим ефикасно общото си културно наследство. Към момента въжи забрана за внос към Европейския съюз на културни ценности от Ирак и Сирия. Не е в действие обаче обща европейска нормативна уредба, уреждаща вноса на културни ценности. За това, според мен, е важно Европейският съюз да излезе с предложение в тази област, така че да има еднаква процедура, въжаща за вноса на културни ценности по всички външни граници на Съюза. В рамките на предстоящата идната година, Европейска година на културното наследство, трябва да изтъкнем значимостта на опазването му Законодателното предложение на комисията е проява на ангажираност и конкретна стъпка, която ще допринесе за опазването на културното ни наследство за идните поколения. Мисля, че трябва категорично да застанем за това предложение. Сега ще чуем в какво се състои това ново законодателно предложение. По всяка вероятност ние ще работим по него по процедурата, предвидена в член 54 от правилника за дейността ни. Господин комисар, давам ви думата. Можете да се спрете и върху други теми, ако ги смятате за важни. Имате думата за около 10 минути. Още веднъж ви благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, аз все още не съм имал възможността да разговарям с тази комисия, но двустранно съм бил в контакт с мнозина от вас. За мен е наистина удоволствие да бъда днес тук. Наистина Малко е странно комисаря, който отговаря за данъците и митниците, да посещи Комисията по култура и всъщност да говори по съществените за вас теми. Но трябва да кажа, че вашата комисия се занимава с нещо много важно. От три години аз съм се посветил на борбата с данъчното избягване, данъчните измами. Това е много важна тема и също така трудна тема за гражданите. Ето сега излязоха документите от рая. Много често тези отклонени средства се използват за финансиране на организираната престъпност и тероризма. За това искам да ви говоря днес. Пълмир. Нимруд, Нинев, това са имена, които вие познавате много добре, защото те бяха по заглавните страници на вестниците през последните месеци. Видяхме едни много трагични образи. Всъщност тези археологически паметници бяха унищожени за един миг от ислямска държава. Но разбира се, историята не е само това – някои от ценностите бяха откраднати, други бяха незаконно продадени в Близкия изток или се оказаха на европейския пазар. Освен това, Ислямска държава използва тези сцени на разрушението за своята пропаганда, като мотивите са напълно свързани с печалбата, защото става дума за трафик на произведения на изкуството. Този трафик всъщност финансира от своя страна дейността на ислямска държава. Освен това, той се превръща в източник на приходи, използват се и отвличания, заграбвания на средства от банките, налагат нали, се данъци на местното население и се контролират петролните кладенци. Така че ние имаме проблеми и с културата, и с сигурността. Комисията много добре разбира предизвикателството на този незаконен трафик на произведения на изкуството защото имаме не само финансиране на тероризма, но и приходи, които допринасят за организираната престъпност, перат се пари и се укриват данъци. Например, миналата година аз видях как митничарите на летището Руаси Шар де Гол във Франция успяха да засекат барелефи, които идват от самия регион на Ирако-сирийския конфликт. Те бяха отбелязани на пакетите като декориране за градина. Но разбира се, тези тъй наречени градински декорации е, не обягнаха на окото на френските митничари, така че те блокираха пратката и всъщност накрая произведенията намериха своето място в Лувара. Е, за жалост не винаги сме толкова успешни. Няма световна рамка, законова рамка. Това, което е на европейско ниво, не винаги е достатъчно ефикасно и всъщност престъпниците и терористите много добре използват тези слабости. Ето защо комисията предложи миналия юли регламент, който да включва митнически контрол при вноса на произведения на изкуството с голям риск. Ясна е целта, трябва да се сложи край на незаконния трафик. По-конкретно, нашето предложение е да се дадат възможности на митническите власти да заключат европейския пазар, така че в него да не влизат подобни стоки. Имаме три стълба, що се отнася до новите правила. На първо място има ново определение на произведения на изкуството за внос. Тук се включват различни археологически паметници, древни ръкописи и така нататък. Освен това, от гледна точка на документацията, вносителя би трябвало да получи предварително разрешение – за износа на тези стоки, а за други категории би трябвало вносителя да премине през една много щателна система на удостоверяване. Третия стълб е изпълнението. Митническите власти могат да изземват и запазват произведенията, които са били внесени незаконно. Ние искаме да работим най-вече при най-рисковите произведения на изкуството. Ето защо митничарския контрол ще се насочи най-вече към стоките, които са над 250 години като възраст. Разбира се, това не означава, че ще пречим на търговията със съвременно изкуство – ние бихме искали да помагаме на този пазар и точно за това предвиждаме митническите мерки. Нашето ново предложение ще бъде съпътствано от кампания за осведомяване на потенциалните купувачи на такива стоки в Европа. Освен това има и предвидено обучение на митническите служители в партньорство с ЮНЕСКО. Имаме и други предложения за борбата с, с финансирането на тероризма. Аз няма да се впускам в подробности, но принципно да има контрол на входа и изхода при вноса на пари в Европейския съюз. Ние приехме и предложение в този смисъл през декември 2016 година. В момента то се обсъжда в парламента. Що се отнася до данъците, се борим с ДДС измамите, които организират които финансират, извинете, организираната престъпност. Ние губим 50 милиарда евро годишно заради тази незаконна дейност. Трансграничните операции би трябвало да се разглеждат като националните операции, така ще намалим измамите с над 80%. Знам, че борбата с данъчните измами е и приоритет на Европейския парламент в този му мандат. Имахме доста скандали, които се редуваха един след друг. Така че ние всички разбираме колко е важно да има справедливост при общите данъчни усилия. Освен това, събирането на данъци за финансиране на стоки и услуги в обществената област е в сърцевината на демократичния процес на държавите членки. Но разбира се, тук трябва да имаме съгласието на гражданите и тяхната солидарност накрая за а, нашите проекти, свързани с младите хора. Ето вчера започнахме един, заедно с Европейския парламент. Целта е да осведомим младите по данъчните въпроси, защото един ден те ще трябва също да плащат данъци за финансиране на обществените услуги. И тъй, госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, това исках да кажа в краткото си изложение. Надявам се това предложение, което според мен е от общ интерес и финансов, и е, интерес свързан с сигурността, да бъде бързо прието. За нас културата е много важна. Предложението ще бъде разгледано в съвета на 21 ноември по искане на някои държави членки. Много от тях искат да се работи бързо, нещо за което се радвам. Благодаря ви. Наистина няма време, ние трябва да водим тази битка. Тя никога не е приключила, знаем го много добре. Благодаря ви. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Kommissar. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря ви за изложението и най-вече за това много важно законодателно предложение. Европейският парламент и най-вече комисията му по култура ще отдават голяма значимост на сравнително бързото приключване на работата по това досие, особено като се има предвид предстоящата година на европейската култура. По време на годината на европейската култура ще трябва не само да изнасяме тържествени речи за значимостта на културата, ще трябва и да предприемем конкретни действия – под формата на законодателство, за да опазим както европейското, така и световното културно наследство. Сега първо ще дам думата на координаторите, ако желаят, след което ще се изкажат и други колеги. От името на НП, господин Здруевски. имате думата за 2-3 минути. Bardzo dziękuję za tą informację. Natomiast... Благодаря много за информацията, която ни предоставихте. Имам три въпроса. Е, но позволете най-напред няколко думи да споделя. Незаконнията търговия с произведенията на изкуствата вече е факт от векове. Разбира се, това е един много сериозен натиск и в Европа все по-добре се справяме с разкриването на незаконния трафик и търговия на произведения на изкуствата – особено сътрудничеството с различните аукционни. Но, когато става въпрос търговията онлайн в интернет среда, въпросът е друг. Така че въпросът ми е, имате ли представа какъв е мащаба на подобен незаконен трафик и търговия в интернет среда? Аз бях министър на културата преди известно време в моята страна и когато се разкриват произведения на изкуството, откраднати по време на Втората световна война, имах сериозно участие в този процес. Наистина сериозен напредък има в тази насока, включително и сътрудничеството с Русия, обаче нещата не стоят добре. Така че предприемат ли се някакви стъпки по отношение на Русия? И на последно място искам да попитам за Турция. Голям брой произведения на изкуството от Афганистан, Сирия и други страни стига до Европа през Турция. Различна информация бе предоставена. като броят на подобни произведения варира от 4000 до милиони. И имате ли повече информация? Благодаря Силвия Коста от името на социалистите. Е Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вас, господин комисар. Наистина изключително важно е да чуем тази информация днес. Е, като цяло мога да споделя, че не съм изненадана. Очевидно, вие разглеждате въпроси във вашето портфолио във връзка с данъчни въпроси, фискални, митнически, но също така и, и културата попада в тази област, защото културата е един истински двигател за богатството и създаване на богатство. Така че, според мен, културата трябва да бъде много сериозен приоритет и струва ми се, че това а, не се опоменава много често по-настоящем. След разрушаването на Палмира – Искахме да се срещнем с Европол, ЮНЕСКО. Ние призовахме участието на Международния наказателен съд по този въпрос. Това е престъпление срещу човечеството. Много се радвам да чуя вашите предложения, които направихте сега, що се отнася до директивата. Разглеждате аспектите във връзка с митническия контрол – държавите, които познавам аз, моята, например, Министерството на културата играе ключова роля при подобни а, действия. Предишният оратор засегна този аспект – но може би следва да имаме предвид не само а, действията на митническите органи на физическа граница, но също така и в интернет среда. По какъв начин може да се наблюдават сделките в интернет среда? Това е един много важен въпрос. Необходимо е да предотвратим избягването на плащане на данъци в тази насока. А освен това, трябва да гарантираме произведенията на изкуството да бъдат търгувани законно. И може би следва да имаме предвид също така различната ставка за ДДС, особено за книгите, например. Това е нещо, което е изключително важно. Мисля, че следва да се разглежда и в съвета. Най-добрата закрила, която бихме могли ние да предоставим за бъдещите поколения, е да опазим наследството днес и да инвестираме в тази дейност. Така че е, дневния ред и програмата на комисията би участва в културен диалог, в повишаване осведимостта е, относно 2018 година като година на културата. И наистина трябва да възпрем тези проблеми и да отдели мястото в макроекономически аспект. Благодаря ви, господин Шунтис от Обединената левица. Кирия Проедре, кирия Мошковиси, сас καλωσορίζω στην Епитропи. Госпожо председател, господин Комоскевици, добре дошъл в нашата комисия. Интересни са тези инициативи, които се предоставят наистина от гледна точка на комисията 2018 година, като годината на културното наследство, например, и регламента и инструментите, които представяте. Позволете сега в присъствието на вас, господин комисар, да ви припомня ограбването в Гърция на културни произведения и активи а, от германците и италианците, после стигнаха до французите и постъпленията влизат в Европейската централна банка. Обръщам се към вас, господин комисар. Моля, сравнете всичко това в областта на културата. Ето години наред ставаме свидетели на подобно ограбване ограбване на произведение на изкуствата на антики от Гърция. Например, статуи с изключително голямо значение и антики от мрамор са изведени от Гърция, включително и от англичаните и от други. Така че обръщам се към вас като докладчик аз съм подготвила своето мнение относно трансгранично връщане на производение на изкуствата, откраднати по време на военни конфликти. Въпросът ми към вас е, дали ще а, излезете с инициатива по този въпрос? произведения на културата, които са напуснали, изведени са от територията, в която са създадени. И какво което вие казвате и което ние ще кажем относно осведомеността, защитата на културното наследство, годината, отдадена на това значение, е, би е, било лицемерие, ако не обърне внимание. Благодаря. Благодаря ви. Хелга Трюпел от името на Зелените. Thank you, Petra. Um, I think it's a very благодаря, Петра. Мисля, че наистина е много сложен този въпрос, който е близо до сърцата ни. Наистина ужасяващо е това, което вършат терористите. Виждаме, че човешки същества искат да унищожават както хора, така и култура поради своята идеология. Много е трудно да се води битка срещу това, защото те са на мнение, че в своята мисия са напълно прави да унищожават изкуството защото не отговарят на религиозните им изисквания или поради други причини. Тоест, е, има е, също така е, виждането им, че те са герои, унищожавайки културата, независимо дали е гръцка или из тяхната собствена. Това е много труден въпрос. Така че, има няколко възможности. Можем да се опитаме да убедим тези хора. Очевидно не сме в състояние. Тогава водим битка с тях. Това и правим в момента и да се опитаме да а, наистина а, възпрем а, постъпленията от тази престъпна дейност и обръщам се към вас, комисар а, Московици. А, как се финансира тези терористични действия? Как комисията възнамерява да се бори срещу ресурсите, с които те разполагат, които ги правят толкова силни? Тук не става въпрос за незаконна търговия с произведения на изкуствата. Да, трябва да спрем това, но как стоят нещата с другите източници на приходи? за терористичните организации. Как ще се борим срещу това? Благодаря. Благодаря, Яна Тум. Uh, Благодаря. Благодаря, господин Комисар за изключително интересното ви изказване. Няма да говоря дълго време, вече много важни неща бяха казани. Много трудно е да се дадат отговори на тези въпроси. Напълно съм съгласна, както каза госпожа Трюпел и господин Дуевски. Наистина, темата е изключително важна. възможно сътрудничество с Турция, с Русия, не знае с кого, с Либия ли, с Сирия ли. И тъмната страна на интернет от друга страна е много важен въпрос. То, там а, ставаме свидетели наистина в тъмната страна на интернет а, на незаконна търговия. Как може да се регламентира, да се възпре това? А, имате ли някакъв план в тази насока? И по отношение на времевата в рамка, вие казахте, че скоро ще се направи това. Мислите ли, че регламента скоро може да бъде е, прият в сегашния мандат или трябва да чакаме още години? Благодаря. Това отчасти вероятно зависи и от нас тук в парламента, зависи и от съвета. Сега ще дам думата на госпожа Билд, след което господин комисарят ще отговори. По-нататък ще има още един кръг от въпроси. Господин комисар, благодаря ви много за пояснението по това предложение за регламент. Мисля, че целият свят беше наистина шокиран да види как джихадистите унищожават статуи и паметници, как използват булдозери, експлозиви, и нищо не ги спира. Генералният директор на ЮНЕСКО определи тези действия като културен геноцид. Това са силни думи, но наистина това е посегателство срещу паметта на човечеството. За незаконния трафик на произведения на изкуството. Дори в този случай произведенията да не са унищожени, това пак е престъпление срещу цивилизацията и паметта, както и историята на един народ. Ислямска държава използва тези практики, за да финансира своите престъпления, но това не е единствения мотив за нашата борба. Ние изобщо трябва да изкореним незаконната търговия с такива произведения – защото те имат своята културна стойност, те са важни за нашите наследници. Има различни проекти и теми, по които можем да говорим, но най-важното е да има граничен контрол. Това е единствения начин за да спрем тази търговия. Благодаря ви. Както вече казах, сега първо ще дам думата на комисар Московиси за отговори. След това ще има още един кръг от въпроси, за който са се записали колегите Матиус, Офлин, Уорд, Самидимич, Либацка и Моргано. Няма да записвам повече колеги желащи да се изкажат, защото няма да ни стигне времето. Господин комисар, имате думата. Моля да се опитате да се вместите в рамките на 5 минути. Да. Е. Ще го направя. Първо трябва да кажа, че с удоволствие изчак, е, участвам във вашия дебат. Много ми се иска да имам отговор на всички тези въпроси, но така или иначе аз присъствам в качеството си на комисар, който отговаря за митниците и данъците, така че ще се опитам да бъда максимално конкретен. Първо, духа на предложението. Наистина, може да не говорим за културен геноцид във всички случаи, но със сигурност това е заграбване открадване и в крайна сметка то финансира дейности, които са много лоши. Следователно, нашата борба трябва да е на отклона. Нашите предложения са свързани най-вече с дейността на митниците. Важно е да има сътрудничество, но най-вече да се усили контрола. Също така Трябва да се следи кога стоките идват от зони на конфликти, дори и те да минат през други държави, като Русия или Турция. Ние трябва да разчитаме на митническото сътрудничество с тези държави. Особено Турция. Там имаме едно много разширено сътрудничество – Нашите предложения са свързани с международния трафик, не само това, което влиза в Европейския съюз. Вие попитахте дали митниците работят сами. Не, тук се разчита на една доста обширна мрежа. Участват и министрите на културата, защото тези удостоверения трябва да бъдат изискани, за да има проследяемост на произведението. електронните публикации. Първо искам да благодаря на вашата комисия за подкрепата и на предложението на комисията. Важно е наистина да има публикации в интернет и изобщо в медиите – електронните публикации трябва да бъдат третирани както печатните. Но, за жалост, ние не стигнахме до съгласие по този въпрос по време на Малтийското председателство. Предложението беше блокирано от една държава членка, това беше Чешката република, което няма нищо общо с тези публикации, но ето предложението се оказа заложник на едно друго предложение всъщност. Не успяхме да стигнем до съгласие, до компромис заради Чешката република. Много се надявам чешкото правителство да разблокира това предложение, защото то е важно и за Чехия, а и за други предложения, които са свързани. За контрола на вноса на произведения на изкуството и ясно е, че той наистина ни притеснява. Ние бихме искали да спрем този трафик, да няма износ, който е незаконен от страните по происход. Иначе ние разчитаме и на съвета за сигурност на ООН, и на Световната митническа организация, на ЮНЕСКО, на Г7. Всички те също заявиха своя ангажимент. И накрая на въпроса на госпожа Зипел за вноса на петрол от Турция. Наистина ние предложихме на Турция да има по-голям контрол и да сътрудничим по-добре. Това предложение, трябва да отбележа накрая, се вписва в един много по-широк контекст борбата с финансирането на тероризма. Но, разбира се, всичко зависи и от вас. Надявам се в началото на 2018 година това предложение да бъде прието, да се придвижи много бързо, за да не се губи време. Трафика на терористите не чака. Накрая за Гърция не отговорих. Това е страна, която много обичам но не аз съм този, който може да каже дали произведения от Гърция трябва да се излагат в Британския музей. Това е въпрос за историците. Разбира се, това е тема, която заслужава нашето внимание, но тя не е предмет на предложението, за което говорим днес. Благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Матиус. Моля да се вмествате в рамките по на две минути най-много. Wanted... Благодаря. Първо, благодаря за това, че сте сред нас, господин комисар. Аз бих искал да засегна въпроса с законната търговия с антични произведения на изкуството. Това е чудесно. Наистина, по този начин, наистина хората ще могат да добият представа от културата на другите дър... държави и те би трябвало да бъдат в състояние дори да ги държат в ръцете си, не само да ги видят отблизо, така че възприемаме положително борбата срещу е, откраднатите произведения на изкуството и, и онова, което се случва с тях. Но в крайна сметка, ако може да се отиде в един музей, да се разглеждат произведения на изкуствата от друга страна, необходимо е по този начин да се отвори възможност за добиване на представа за живота в тази страна, за културата на тази страна. В този смисъл не би трябвало да възпрепятстваме законната търговия с произведения на изкуствата. Благодаря. Благодаря ви, господин Офлинг. Uh, Благодаря. Поздравявам ви, комисар Московици, за наистина изключителната ангажираност в борбата срещу контрабандата на културни произведения. Напълно ви подкрепяме. Освен това, позволете да ви задам някои въпроси от по-широк характер. Първо, мисля съм прав, че казвам, че очакваме предложение от комисията тази година относно а, възможността а, за обхващането на ДДС и по-голямо маневриране от страна на държавите членки. Това е сериозно противоречие, например, в Обединеното кралство с е, е, е, санитарни продукти и в, в, тук наистина можем да покажем конкретен пример, че наистина се прескачат някои граници. Така че се надявам, че е, скоро ще чуем вашето предложение в тази насока. На второ място комисията пред правили планове за финансиране в следващата финансова рамка, 15% имам предвид. Това е приноса от Обединеното кралство. Имате ли някакви нива във връзка с излизането на плащанията на Обединеното кралство, за да може да се смекчи удара? Дали работите в тази насока? Що се отнася до програмата за културата и финансирането? вероятно се очакват едни съкръщения. Как се съотнася те с други економии, други програми? Благодаря. Е, Джули Уорд. Благодаря ви, Джули Уорд. Uh, благодаря много. Мисля, че трябва да се възползваме от тази възможност не само да говорим за културните е, стоки днес, но нека да си спомним и творците и активистите в областта на културата, загубили своя живот. Халет Ал-Асад, например, археологът, който е, се занимаваше и, и 40 години отговаряше и се грижеше за руините в е, Палмира – също така сирийският творец, който успя да създаде 3D изображение на античния град и през август загуби живота си, но всъщност не тогава е загинал, остана, разбираме, че две години по-рано е загубил живота си в този ужасяващ конфликт е, сирийци и мюсулмани, на практика в по-голямата си част те самите стават жертви на насилието. И е, мисля, че е, тези хора, които са били бежанци, преминават и границата, идват и в обраното кралство, ако бяха дошли, можеха да дойдат. Ние щяхме да ги посрещнем с е, открити обятия. Много от тях имат изключителни умения и познания и би трябвало да ги приемаме в нашите общности. За госп... информация на господин Матиус, ако всъщност е, разгледате Европеяна онлайн. Това е програма финансирана от Европейския съюз. Ще видите наистина отговори на вашите въпроси там. И освен това бих искал да кажа, че господин Флин е, не е феминист изобщо и ако иска да знае наистина различни аспекти във връзка с месечните проблеми на жените, трябва да говори с мен. Uh, благодаря, господин комисар, че сте днес в нас. Наистина добре дошъл. Ние приветстваме инициативата, която вие ръководите. През юли бе посочено, че наистина е, трафикантите на, произ... на произведение на изкуството се считат за терористи, защото е, изкуството е изключително важно за нас и ролята на, на Европейския съюз е да защитава изкуството. Първо бих искал да се спрял на въпроса за това, как може да се възпрепятства през граничното е, явление измами и трафик. Тоест, е, е, законодателство, което трябва да отговаря точно на факта, че следващата година е годината на културното наследство. Тоест, е, да търсим стойността на културата дори от економическа призна и фундаменталната роля да очертаем на културното наследство на световната сцена. Е, какви са е, по-положителните ни задължения, които можем да, на, да, на които можем да разчитаме, че ще разполагаме със съответния бюджет, така че в крайна сметка той да се увеличи, а не да се намалява, както се случва през последните години? Надявам се, че ще им може да се даде възможност дори да се реставрират историята, освен това да се запази в нашите държави. Сега тук, разбира се, не засягам въпроса за а, трафика на произведения на изкуството и борбата срещу това, но е необходимо да има и действително много а, проактивни дейности, за да се опази историята и културата на нашата територия. Благодаря. Благодаря ви, госпожа Либацка. Bardzo dziękuję pani e, przewodnicząca. Много благодаря, госпожо председател. Господин комисар, бих желала да се върна отново на въпроса с незаконната търговия на произведения на изкуството като източник на постъпления за а, из, а, иди, ислямска държава и терористите. Има доклад, по който съдим, че всъщност най-сериозен източник на второ място за финансиране за ислямска държава е именно изкуството. Е, и, и след като това е така, очевидно би трябвало наистина да има конкретни предпоставки за това. Както господин Здоровски засегна този аспект – Трафикантите успяват е, да извършат престъпната си дейност благодарение на преки покупки на практика. При... Ние се срещнахме с представители на Европол и тогава казахме, че би трябвало да се създаде интернат страница, на която потенциален е, купувач да може да има информация, защото не всички купувачи знаят, че всъщност може би купуват е, произведения, търгувани а, е, от а, е, ислямска държава. Тоест би трябвало да е възможно да се проследи дали едно произведение изкуство не е в списъка на унищожени или ограбени произведения и тогава наистина ще има възможност за законна търговия. Имате ли планове в тази насок? Благодаря. Сега имаме проблем. Господин комисарят трябва след съвсем малко да си тръгне. Доколкото знам, той има време до 10.30, но всъщност стана ясно междувременно, че трябва да си тръгне по-рано. Сега ще дам думата на Луиджи. Госпожа Трюпел преди малко каза, че не е имало отговор на нейния въпрос. Съвсем накратко, Луиджи. Е, е, е Благодаря. Съвсем кратък ще бъда, господин комисар. Наистина, може би тази област, която обсъждаме, не е толкова пространна, но има пък много широко въздействие. Един въпрос. Има ли предложение за наблюдение, за контролиране? Вие говорите за митническа дейност. Така че да няма голям пропуск, що се отнася до а, взаимовръзките между различните ведомства, министерства, администрации. Работите ли за да гарантирате, че това няма да се случи? И на следващо място, имайки предвид правомощията, с които разполагате, дали а, е нужно да се повиши обичение, обучението на служителите, които работят по места в тази област? А, във връзка с регламента, наистина очакваме инструмента Силвия Коста направи наистина много важен коментар във връзка с електронните книги. Този регламент е, дали би срещнал а, е, някакви а, е, трудности в хода на приемането и по отношение на съкръщения? дали това няма да води до несъразмерно последствие. Съзнавате ли това? hier im Kulturausschuss haben. Господин комисар, наистина се радваме, че днес сте сред нас. Бихме искали да проведем с вас още дълги разисквания, но сега имате думата съвсем за малко, за да отговорите доколкото е възможно на въпросите. С удоволствие бих дошъл пак. Това са много важни въпроси за мен. Културата наистина е нещо, на което много държа. Но проблемът е, че аз трябва само след няколко минути да представя прогнозите за всяка държава членка в Европейския съюз, тъй като ние си имаме своя график и аз съм задължен да го направя. Дори да има по-интересни неща. На първо място трябва да кажа, че Участието в отворените допитвания, организирани от комисията, е много важно. Ние се подготвяме грижливо. Три месеца провеждахме проучване в интернет и имаме групирани отговори, съответно по предприятия, сдружения, НПО, граждански организации. Всичко това показва, че трябва да се насочим към периода 250 години. Това обикновено се прилага и в международен план. Казвам го, защото ние не искаме наистина да пречим на вносителите на произведения на изкуството или търговците с тях. Това е важна дейност – Просто вносителите на паметници на културата трябва да бъдат уведомени, когато работят с трети страни. Не мисля, че те ще бъдат обременявани допълнително с необходимостта да предоставят доказателства. По-скоро предложението ни е насочено към случаите на незаконен внос. То е много внимателно обмислено. Освен това, ние трябва да уведомяваме и купувачите. Те също трябва да очакват от търговеца съответната надлежна документация. Имаше въпроси и за бюджета и бежанците, нещо, което надхвърля Обхвата на настоящото предложение не влиза в моите компетенции. За ДДС само ще кажа, че това за мен е много важен проблем. Тук имаме набор от предложения, който включва и електронните книги. Ние ще предложим трансгранично ДДС един фиксиран режим, който да не може да бъде използван за злоупотреби злоупотреби, защото ние имаме 160 милиарда годишно загубени от такива схеми. Е, ние ще се опитаме да работим и по-гъвкаво с държавите членки не би трябвало да има вредни отражения върху вътрешния пазар. Ще работим и с митниците, защото искаме да сме сигурни, че няма пропуски. Иначе нашето предложение не урежда връщането или възстановяването на откраднати културни паметници. Това се извършва чрез дипломатическите контакти – между държавата членка, където се намира паметника и съответно държавата източник. Ние работим много усилено за усилване на правомощията на митниците. Целта на това предложение е да обучим по-добре и митническите служители. Още веднъж искам да ви благодаря за отделеното време. Наистина разчитам на вас и на вашата широка подкрепа, така че предложението бързо да бъде прието. Надявам се, че вие ще ни помагате, за да се борим по-ефикасно с финансирането на тероризма. Ние бихме искали и да подобрим своя капацитет в тази област. Благодаря. Äh, благодаря ви, благодаря ви, че ни отделихте от времето си днес, за да ни представите инициативата на комисията. Благодаря ви, че направихте всичко възможно, за да отговорите колкото се може по-точно и на останалите въпроси. Ние от своя страна също ще направим всичко възможно, за да работим колкото се може по-бързо по това предложение. Надявам се, че добре ще си взаимодействаме с Комисията по международна търговия. Ще се опитаме при всички положения бързо да приключим работа. Трябва да ни съдейства и съветът обаче, ако искаме да имаме успех. Благодаря ви още веднъж, че ни отделихте от времето си. Tagesordnungspunkt. Unsere Experten, they are coming? Okay. Експертите идват, нали?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 И така, поканените за днес експерти вече са сред нас и заеха местата си, така че можем да пристъпим към следващата точка от дневния ред – семинар на тема «Културни дейности с бежанци». Семинарът се организира от тематичния ни отдел Б – само през 2015 на наша територия пристигнаха над милион бежанци, поради което както бежанците, така и приемащите ги държави са изправени пред голямото предизвикателство да се приспособят към новата реалност – Днес ще обсъдим въпроса за това дали и как културните дейности с бежанци могат да допринесат за справянето с това предизвикателство, както и какво може да предприеме Европейският съюз. Сред нас днес са редица експерти, които ще изнесат изложения по тези теми. Добре дошла на професор Алисън Филипс от университета в Глазгоу, там тя е ръководител на катедрата на ЮНЕСКО за интегриране на бежанци чрез езици и изкуства. Тя е специалист също така по междукултурни въпроси и един от съоснователите на мрежата Бежанци, убежище и миграция в Глазгол. Професор Фипс работи по въпроса за това, защо следва да се извършват такива дейности с бежанци. С нея е и на Денсуа Тордзру, която също работи в катедрата в Глазгоу. Тя е и творец, който работи в много жанрове. Ще ни даде и практически пример за културните дейности с бежанци. Така, може би, и нагледно ще осъзнаем колко са важни тези дейности като мост между културите и като средство за интеграция. Добре дошъл и на Расул Неядмер който отговаря за културата в шведския регион Вестра Гъталанд. Той представлява Швеция и в работната група на държавите членки по въпросите на междукултурния диалог учредена в рамките на открития метод за координация. Господин Неджадмер е работил по въпроси, свързани с практиките, които се прилагат по-настоящем при културните дейности с бежанци. Днес той ще ни изложи изводите от този анализ. Сред нас е и Розана Луис, една от авторките на доклада на Voices of Culture за ролята на културата и насърчаването на приобщаването в контекста на миграцията. Поли Мартин пък има практически опит в беженския лагер в Кале. Работила е също така и в приемателен център за беженци в Копенхаген. Заедно те са работили по въпроса за това как може подкрепата от страна на Европейския съюз за културните дейности с бежанци да се отрази върху следващото поколение проекти на Съюза. Всеки експерт има по 10 минути. Моля да се вмествате във времето си за изказване за да имаме и време за въпроси. Времето ни за въпроси е ограничено. Първо давам думата на госпожа Фипс. Благодаря ви. Good morning and thank you. Благодаря ви. Благодаря е, за поканата да участвам в този семинар. Казвам се Алисън е, Филипс и всъщност отговарям за програмата на ЮНЕСКО за интегриране на бежанците чрез езици и изкуство. Ще говоря за най-важното, което научаваме от академичната литература по настоящем. Ще говоря и за историческите модели на използване и представяне на бежанците, които се повтарят и всъщност пречат на тяхната междукултурна интеграция. Освен това ще цитирам и примери от културни инициативи, които би трябвало да имат различна насоченост. Ще говоря и за конкретния и пряк опит, след което ще направя своите препоръки. Обичайният начин на мислене за културните инициативи с бежанци е свързан с различни творчески проекти, разказване на историите на бежанците, представяне на образи, представления на самите бежанци. Но трябва да кажа, че преобладаващото и най-успешно използване на културното представяне на бежанците – обслужва пропагандата и социалната дезинтеграция, а не интеграцията. Трябва да се отбележат две неща. Първо, използва се дехуманизиращ език за описване и представяне на бежанците. Има най-различни примери за това, като така стигаме до точка 6 от скала с 10 точки, която в крайна сметка води до геноцид. Това е реалната опасност, за това въпросът е толкова сериозен. На второ място имаме безкритично използване отново и отново на образите и наративите от историята, които са от далечното минало. Видяхме го при кампанията за Брекзит – при Холокоста, както и при бежанците хугеноти. Общото е, че винаги има страх от чужденеца и в Северна Америка, и в Европа, и в Австралия. Това са образи и начин на говорене, свързани с историческото минало – също така трябва да кажа, че работата с бежанците би трябвало да има различна насоченост, интеграция, съвети, приветстване. Би трябвало да се разбира хуманитарната ситуация на бежанците и да се работи с всички в общността. НПО използва такива инициативи, за да съберат средства и да има подкрепа за техните мисии. Но как можем да разчупим моделите на историята? Тук ще посоча пионерските усилия на една организация от Австралия, нарича се Райс и се ръководи от бежанци. Те имат своя собствен манифест за културата и изкуството и казват Културните инициативи с бежанци не могат да бъдат неутрални. Бежанците трябва да участват активно. Те не са някакви пасивни, благодарни приемници. Би трябвало да се работи критично и етично, да има самоанализ. Това, което е добро за бежанците, не означава, че е добро за всички. Не може да имаме изкуство за целите на изкуството. So let me give you some... It's not an easy thing, as... Не е лесно, трябва да кажа. Ако си а, мигрант от Африка, не е лесно да прекъснеш бял професор от средната класа. И тъй нека ви дам някои примери за работата с бежанци, които си струват да бъдат обмислени. Ще спомена театъра Вербатин, който се използва от ВКПБОН и знаем, че на Световния ден на бежанците имаше негово представление. Какво чухме там? А, ние заведохме нашата девственост в океана. Ние се намазахме с мръсотия, така че пиратите да не ни докоснат. Ето това казваха жените за своите шокиращи преживявания. Това е опита натрупан от преминаването на граници и насилствените връщания. Ще спомена и апартаментите от Червената улица в Глазгол. Този проект превърна жилища за бежанци в един вид паметник, който да напомня за съдбата на сградата преди нейното разрушаване. Имаше записани изказвания и песни на различни езици, които звучаха едновременно. Това беше оглушителния шум на гетото. Освен това, децата бяха отсветили различни парчета плат. Те бяха окачени отпред, като флаговете в Тибет, които се използват за молитва. Друг проект, който ще спомена, е новата европейска сбирка с песни на Британския съвет и Единбургския международен фестивал. Тук и, е, и една от творците, участвали в проекта. Бяха създадени нови песни, заедно с хармонията и мотивите от песните на кюрдските бежанци, стигнали до турския бряг. Много е важно наистина тези стари модели, наследени от историята, да бъдат разчупени. Ние всички сме бежанци, както каза Хана Арен на времето. So finally... И накрая моите препоръки. Това, което препоръчвам е да се използват насоките на организацията РАЙС. Също така препоръчвам да има фокус върху проектите и агенциите, ръководени от бежанци, да се работи за приобщаването и многоязичните дейности – Необходимо е също така да се използват различните идеи на местната общност, да се създават нови отношения с тази общност и да се записват и отбелязват социалните промени. И накрая ми се иска да кажа няколко думи за научната дейност, както и заявленията на бежанци. От тях разбираме, че това, което работи най-добре за бежанците е спомена, откривателството, празнуването на тяхната култура, изричането на истината за условията, при които живее човечеството. Това е всъщност една много хубава и радостна дейност. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Philips, aber ganz, ganz... Благодаря ви, госпожо Фипс. Специално благодарим и на Наден Слаторцро за нейното изпълнение. За първи път можем да присъстваме на такова изпълнение тук. Специално ви благодаря за това. Сега преминаваме към господин Неядмер. Давам ви думата за 10 минути. So, <clears throat> thank you very much to both of you. Благодаря и на двете ви и аз. За мен е удоволствие и чест да се изкажа днес пред вас от името и на други бежанци. Нека първо кажа, че една от положителните последици на настоящата беженска криза е, че тя даде тласък на редица културни дейности в цяла Европа. Не е лесно да се класифицират всички тези проекти и да им се направи преглед. Въпреки това се опитах да идентифицирам някои структури и модели – които могат да са от полза за участващите пряко или косвено в подобни дейности. Как е структурирано днешното ми изложение? Структурата му е същата като тази на публикацията ми. Първо, разгледах различните видове проекти, различните подходи, които се прилагат в държавите членки. След това Разгледах и въпроса за гражданското общество, активната му работа по отношение на бежанците. Разгледах и участието на гражданското общество в проекти от областта на културата. Най-накрая се спрях върху полуките, които можем да си извлечем от настоящите културни дейности с бежанците. Що се отнася до различните видове проекти, си зададох един основен въпрос. Въпроса за съотношението на силите в рамките на отделни проекти. Тоест, чии интереси, чия гледна точка са преобладаващите в даден проект и какви методи се използват, за да се реализират тези интереси. На базата на, тези, на този въпрос установих пет различни вида проекти. Първо, предварително подготвените такива. Проекти, които са разработени в полза на бежанците без участието на бежанците. Второ, съвместно разработени проекти, т.е. разработени заедно с бежанците. Трето, проекти, основаващи се на участието, т.е. проекти, разработвани и реализирани от самите бежанци. Четвърто, хоризонталните проекти. Това са проекти, които разглеждат етническата принадлежност само като един признак на идентичност. Петият вид проекти са също хоризонтални такива, в които участват различни области, не само културата. По въпроса за държавите членки, Раздели ги на две категории. Първо, държави членки по външните граници на Съюза, т.е. тези страни, където бежанците навлизат на наша територия. Тези държави поставят акцента върху задоволяването на основните потребности на бежанците, върху предоставянето им на възможности за някакво занятие по пътя им към континентална Европа. Втората категория са приемащите страни, там където беженците подават молба за обежище и се опитват да се установят. Тук се прилагат два различни подхода. В рамките на единия подход културното многообразие се разглежда като преходна фаза, като извънредно положение, на което трябва колкото се може по-скоро да се сложи край. Тук се работи за максималното асимилиране на бежанците. В тези държави по-голямата част от проектите се реализират от благотворителни организации. В други страни пък културното многообразие и имиграцията се разглеждат като обичаен обичайна характеристика на съвременния живот и съвременните общества. Тук дискурсът се съсредоточава върху властяването на бежанците и техните права на човека, върху това как да им се даде възможност да станат пълноправни членове на обществата. По въпроса за гражданското общество, тук се спрях върху два аспекта. Първо, всеобщото гостоприемство като право. Тук изходих от тезата на Имануел Кант – Съгласно тази идея, всички човешки същества имат право на закрила в трудни за тях времена. Всички ние си дължим един на друг грижа. Вторият аспект, върху който се спрях, бе насърчаването на демократичния процес, т.е насърчаването на европейските граждани да са по-активни, да се мобилизират и организират, за да се справят с кризата. И това ме отвежда до въпроса за положителния ефект от участието на гражданското общество, приноса му към превръщането на Европа в едно по-приветливо, по-приобщаващо място за бежанците. Какви полуки можем да си извлечем от настоящата бежанска криза? Първата се отнася до овластяването на бежанците, тема, която се повтаря в немалко проекти. Тук се основавам на изводите на Хана Арен, според която овластеният индивид е този, който има възможност да предприема действия на политическо ниво в общественото пространство, заедно с други онзи, който може да се наложи със своя наратив в общественото пространство. Друг аспект, върху който се спрях, е социалната мобилност. Тук анализът ми се основава на факта, че в повечето проекти не се използва понятието интеграция. Смята се, че така беженците се стигматизират, вместо да им се помага. Според мен социалната мобилност е общо понятие, описващо възможността на беженците да постигат напредък в обществата, които ги приемат, вместо трайно да са безсилни и обезвластени. Следващата полука, която трябва да си извлечем е как да се справим с проблемите, с които се сблъскват ежедневно беженците и приемащите ги общества – без да има ненужно напрежение между двете страни. Според мен, бежанците могат да допринесат към добруването на Европа, поне в дългосрочен план. Какви са заключенията ми? Проектите в областта на културата могат да се увенчаят с успех, когато се основават на правата на човека, гарантират участие, и са хоризонтални. Това въжи както за бежанците, така и за приемащите ги общества. Такива проекти могат да се провалят, ако използват по-стеснително определение на културната и националната идентичност. С какви препоръки мога да изляза? Мога да направя от една страна препоръки към заинтересованите страни и от друга към разработващите политики какви проекти следва да се насърчават. Това трябва да са проекти основани на правата на човека, проекти овластяващи бежанците на структурно ниво и гарантиращи участието на приемащите ги общности. Следва да се насърчават и проекти, които допринасят за борбата срещу расизма и други отрицателни явления – трябва да се финансират също така хоризонталните проекти, включващи повече от една област. Настоявам категорично за подпомагането на структурите, в които се самоорганизират бежанците, например чрез по-лесен достъп до финансиране. Следващият ми набор от препоръки се отнася до критериите за участие и оценката. И накрая, за да има някакво взаимодействие между местното, регионалното, националното и наднационалното ниво, е добре проектите, насочени към бежанци, да се впишат в един по-общ наратив, в едно общо виждане за бъдещето на Европейския съюз и на Европа. Благодаря ви. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Председателката. Сърдечно благодаря и на вас за изложението ви. Сега давам думата на госпожа Луис и госпожа Матю. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни и вие имате заедно общо 10 минути за изложението си можете да решите как да си го разпределите. Благодаря, госпожо председател. Наистина високо ценим интереса на вашата комисия към нашите проучвания и основни констатации, свързани с европейско финансиране и европейски беженци и следващите програми. Три основни въпроси разглеждаме в нашия доклад – Какви полки можем да извлечем от сегашните програми, финансирани от ЕС? Какви препоръки можем да направим за бъдещи подобни програми в тази област? И как специфичната културна програма може да бъде организирана специфично към потребностите на беженците? По първия въпрос, трите програми, които анализирахме, Еразъм Плюс, Творческа Европа и Европа за гражданите, които са в рамките на мандата на Комисията по култура. Основното внимание на работата с бежанците и различните културни организации и инициативи. Силата на Еразъм Плюс е свързана с това, че може да финансира стратегически партньори в, и партньорства в Европа във връзка с образователни и социални въпроси. Отворена към културни организации и дейности свързани с бежанци. Но това не е основният фокус на нито една от програмите. Като че ли по-малко се осъзнават какви са възможностите в Еразъм Плюс като програма за финансиране във връзка с младежките организации. И също така водещите организации трябва да участват в създаването на а, мрежите във връзка с изграждане на програмата. Творческа Европа на отговаря на потребностите за финансова подкрепа за културна дейност с беженците 2016 година. Програмата организира специален търг за подкрепа на интеграция на беженците във връзка с насърчаването на културни организации да организират събития, ръководени и посветени на беженци. Твор творчески партньорства бяха създадени, е, които можеха да работят още по-тясно с беженците и общностните, където живеят те. Европа за гражданите играе много голяма роля във връзка с изграждане на мрежи и връзки с организации в областта на културата насочени към онези, които работят по места, свързани отворени към всички за овластяване на гражданите. Прави се връзка между гражданското общество и европейската политика, за да може да има по-голяма видимост и да се чуе гласа на всеки един от проектите. Липсва достатъчно финансиране, имайки предвид мащаба на програмите, организациите, които подкрепят, което ограничава броя на проектите, които могат да бъдат предвидени за културна работа с беженците. Сега колегата ми Поли ще обобщи обратната връзка в, по темата. Консултациите с проектите, финансирани от ЕС, когато разглеждахме, установихме, че има общо висока оценка към тези възможности, особени възможността да се работи с сродни организации в Европа. Има някои съображения обаче, които са свързани с следните аспекти. Овластяване на беженците. Обикновено те се разглеждат като а, субекти с различен а, происход, багаж, възможности. Много важно Важно е те да бъдат овластени, но трябва да се има предвид техните общи и индивидуални цели, за да могат да се изграждат партньорства. По-добра интеграция и диалог с тях е нещо много полезно от самото начало на проектите. Възоснова на това, че интеграцията е двустранен процес, необходимо е да се създадат повече места, където те могат да бъдат посрещани, за да се провеждат тези диалози с беженците, за да може по-добре да се разберат техните проблеми и да се прояви емпатия към тях. По-добра система за споделяне на резултатите е нещо много важно, за да може по-добре да се проумее както положителния, така и от, отрицателния ефект от проведените проекти да се направи направи по-добра оценка и да има по-ясно прозрачно сътрудничество в бъдеще. По-малките и местни организации често не могат да се конкурират с големите организации, които имат по-добра възможност да се възползват от финансова, административна организация и да могат да получат допълнително финансиране. Повече предварително финансиране във връзка с включването на по-малките организации ще бъде по-добро за по-доброто сътрудничество. Финансирането следва да бъде е, свързано не само с европейски и партньорски е, държави, но също и държави в е, Близкия изток, Северна Африка, за да може да има е, трансграничен междудисциплинарен подход. А сега ще дам думата на Розана, която да каже какви са препоръките от нашия доклад. Както вече казахме, има необходимост за увеличаване нивото на финансиране и за трите програми, особено за инициативи, които подкрепят културната работа с беженците. Повече достъп до финансиране означава по-широка публика, така че да могат хора с а, е, различен происход а, е, и интереси да могат да се възползват като кандидатстващи и ползватели. Изграждане на мрежи, а, е, с които могат да позволят физическо и виртуално да се обменят познания и а, диалог са нещо изключително важно. По-нататък, системите за упростяване е нещо изключително важно, защото сложността пречи на много организации и създаването на схеми а, от унези, които вече са преминали през подобни програми, може да подпомогне изграждането на капацитета, да, да окаже по-голяма възможност при разширяване кръга на потребителите и да могат те да се учат един от друг. Това всичко ще подобри и качеството и финансирането финансирането на проектите. Работата с беженците има различен облик и мащаб. И е необходимо да се определи най-напред какво се търси с проекта. Всяка една програма трябва по-добре да бъде дефинирана, за да може да посочи какви са ползите както за беженците, така и общностните на различни нива и по различен начин. В следващия програмен период трябва да се събере повече информация относно въздействието на проектите, както по отношение на създадения продукт, така и процеса. Всичко това трябва да бъде направено така, че да може да се повиши информираността по отношение на интеграцията на бежанците. И доклада гласа на беженците и културата е изключително важен аспект, защото може наистина по този начин да се адаптира към потребностите на беженците. И последната препоръка разглежда програма, специално разработена за беженците в Европейския съюз и партньорите държави. Е, консорциум може да се изгради с съответно, който да стъпи на всичко извършено до сега за беженците, да се работи с различните отрасли и представители, за да може наистина постепенно да се разработи политиката, да се информира, да се разработят различни програми а, и да има програми от бежанци, за бежанци и с бежанци. Необходимо е на всички нива да бъдат разработени конкретни проекти и да се проследи тяхното въздействие. Имайки предвид финансирането и периода, много трудно ще може да се проследи дългосрочното въздействие, но това е много важно да, да бъде фокус на следващо внимание. Различни аспекти могат да бъдат извлечени от извършеното до сега. Едно проучване на метко във връзка с Средиземноморието е един добър пример за политиките и практиките, за да може да има политика на участие от всички. И въпреки, че може да не се отговаря винаги на изискванията за финансирането в ЕС, програмите всъщност е, създават една възможност за участие в много широк кръг участници, конференции, обучение и допълнителни схеми. Е, програмата наистина е, е изключително въз... полезна, що се отнася до пример за устойчиво развитие в Европа с беженците. И накрая мога да кажа, че се надявам, че наистина с нашия доклад можем да спомогнем да се извлекат полки от сега съществуващите програми, да се уточнат основните аспекти, там където е необходимо да обърнем повече внимание, да потърсим нови модели, да знаем какво да правим отвъд 2020 година. Както се говори в доклада Гласовете за култура, има много категорични инструменти, които могат да бъдат използвани, за да може наистина да има сила и възможност за въздействие политическа и културен аспект и трябва да направим това в името на беженците. Благодаря за вашето внимание. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch Ihnen beiden für die Präsentation. Благодаря и на вас за това, че ни представихте резултатите от проучването си и че излязохте с предложения за по-активни или по-различни действия от наша страна през зимния програмен период. Сега пристъпваме към разискванията. Мисля, че имаме достатъчно време до 12 без 10. Сега първо ще дам думата на координаторите, ако желаят да се изкажат – след това ще има възможност за въпроси от колеги. Ще има възможност и за втори кръг от въпроси. Сабине, Сабина Верхайн. Благодаря за представенето на проучването. Проектите от областта на културата са много важен елемент от интегрирането в отделни общества и общности. Според мен подобни проекти играят голяма роля. Доколко такива проекти обаче се възприемат от държавите членки? Колко държави членки участват в програмите, финансирани от Европейския съюз? Какви са акцентите в тези програми? Какво е териториалното разпределение на финансирането? Това е единият ми въпрос. Другият е за възприемането на подобни проекти по държави членки? В колко държави членки се реализират те и каква е ангажираността в отделните държави за насърчаването на културни дейности? Благодаря, Силвия Коста. Благодаря ви. Много съм благодарна наистина за тези чудесни изказвания. Искам да благодаря и на певицата, която чухме по-рано. Сега мисля, че преминаваме към един малко по-различен етап. Вече е необходимо не просто да се откликне на спешна ситуация, да се направи структурна промяна. Беше споменато, че ни трябват едни по-зрели политики, например за търсещите обежище в Италия. Самите хора трябва да са част от отговора – Стана дума и за това, че на бежанците се представят някакви универсални пакети за всички като решение, но ние трябва да загърбим подхода на благотворителността. Трябва да следваме подхода на достоинството и правата на човека, да се водим от идеята за даване на повече сила на самите бежанци. Необходимо е да помислим и за това, което се случва. Медийният наратив наистина е изключително вреден, защото там се говори за тълпи, сган и какво ли не още. Според мен би трябвало да е възможно е, да се повлияе на медиите, така че хората да използват едни много по-приемливи формулировки в е, личния си живот. Обикновено никой не пита откъде сте, защо сте дошли в Европа. Може да се окаже, че ние имаме изподелени ценности – след това трябва да се разработят програмите. Аз съм запозната с множество предложения, но ми се струва, че тези програми е необходимо да бъдат по-индивидуализирани, да имат фокус. Всички тези подходи трябва да се впишат в по-широкия културен контекст. Това са много важни преживявания. Ние работим с цяла мрежа от страни. Имахме и проект за участието на деца на бежанци в културни проекти – може също така да се помисли и за различни писатели и културни активисти, които да участват до година в Европейската година на наследството. Благодаря, Хелга Трюпел. Много се радвам на това изслушване, защото то се проведе по наша инициатива ние сме убедени, че културата и образованието са много важни за интеграцията на бежанците, включително и на непълнолетните. Ние трябва наистина да надграждаме на такива инициативи. Благодарение на тази прекрасна жена, която ни пя, жако, че нямаше и танци, но може би и в бъдеще ще помислите за това. Та благодаря на тази жена. Благодаря и на Алисън за присъствието и аз много я уважавам като философ. Наистина, трябва да се помисли какво се случва, когато дадем по-голямо присъствие на мълцинствата. Аз съм бяла жена, родена съм в Западна Европа, образована съм, не съм бедна, но има много други хора, които страдат и са бедни, има жени с много проблеми. И ясно е, че на тях им е много по-трудно, отколкото на мен. Има огромни проблеми и в Европа, и глобално. Погледнете какво се случва в Либия, вижте Сирия, режима на Асад. И имаме също така и световния проблем с социалната несправедливост също така сексуалното насилие. Ние трябва да намерим добри решения за мигрантите. Аз съм убедена, че бежанците трябва да получат обежище, но трудовите мигранти трябва да бъдат подложени на квоти. Християнския социален съюз в Германия настоява за това. Иначе аз не бих Приела квоти за самите бежанци. Въпреки, че се настоява за това. Това, което вие представихте, наистина следва идеята за по-голямо присъствие. Това е нещо много важно, защото наистина, ако ти си само жертвата, ти нищо не можеш да постигнеш. Трябва да овластим повечето от тези бежанци. Има хора като Орбан, Качински, такива мъже, макар че има и жени, разбира се, но основно са мъже, трябва да решим какво да правим с глупавите мъже. Те са понякога част от проблема. При Еразъм също трябва да се мисли по тези въпроси, самата програма да се използва при следващата МФР да има повече средства. Не знаем дали това ще се случи, но аз подкрепям всички ваши предложения и мисля, че изслушването днес наистина ще има своето отражение. Благодаря ви. Няма други желащи да се изкажат. Затова се обръщам към експертите. Искаше да вземеш думата ли, Богдан? Заповядай. Е, дякую Также с моей... Благодаря ви. Аз също искам да благодаря за направените изложения и представенето на толкова интересните проучвания. Вие говорихте за културните проекти, за използването на изкуството, подчертахте, и това колко е важно финансирането. Чухме и вашите препоръки, идеите за нови платформи и нови решения. За мен интегрирането на бежанците е много важно. Тук трябва да има и солидарност. В крайна сметка, хората, които пристигат при нас, са като нас – може би ни трябва един нов проект. Не смятате ли, че е възможно тези инициативи да се разширят и да се включи спортът, който също е част от културата ни? Казвам го, защото самият аз се интересувам от спорт. Спортът е обхванат от Еразъм Плюс и това е една интересна дейност. За да можем да постигнем целите си, ми се че ще е много интересно и включването на спорта. Има пилотен проект по инициатива на Европейската комисия. Това е проект за интегриране на бежанците чрез спорт. Хубаво е да получим и повече информация за изпълнението на проекта – за да знаем как спортът интегрира младите хора, как им осигурява по-добър достъп до образованието. Разбира се, тук основната бариера си остава езиковото обучение, защото то помага срещу избягването на бежанците и тяхната изолация. Благодаря, Джули Ворд. Благодаря ви. Мисля, че аз чух една много вълнуваща презентация тази сутрин. Много се радвам, че се чуват и толкова британски гласове, които показват наистина състрадание към бежанците. Е, това виждам и когато се връщам в Обединеното кралство. Аз съм работила в театъра с такива маргинализирани общности. Чудесно е да се види, че има подобни дейности, които се ръководят от творци, които се случват и тук. Ние чухме тази чудесна песен. Алисън, благодаря ти, че спомена хугенотите, защото моите предшественици са хугеноти, така че и аз съм до някъде бежанец. Всеки, ако погледне собствената си история, ще види, че е бежанец. Хугенотите, както знаете, са били французи, които са преследвани заради вярата си. Оттам идва и думата бежанец в нашия речник. Хугенотите в моето семейство са пристигнали в Нотингъм, където са донесли със себе си и производството на дантели. С други думи, тези хора не просто са бягали, те са донесли своите умения, всички тези възможности, цялото това богатство. Преди десетина дни бях отново в Обединеното кралство, участвах в фестивала Платформа, вие го познавате. Идеята беше да се научим от бежанците в североизточна Англия, да чуем за техните ужасяващи преживявания, както и за преживяванията им в Великобритания след референдума с разрастването на расизма. Политиците, както казахте вие, наистина носят своята отговорност – когато използват определени изображения или вид език. Самата аз съм член на антирасистското движение. Аз съм и член на мрежата Лиза, която се бори с отричането на такива явления. Какво забелязахме ние при геноцида, че там се изготвят списъци на хора. В Обединеното кралство имахме два такива случая напоследък. Амбарат каза, че компаниите трябва да представят списъци на хората, които са от други страни. А един консервативен член на парламента ни писа до всички декани на университети, за да поиска списък на преподавателите, които работят в областта европейски изследвания. Знам, че всеки геноцид започва от списъка Всъщност това, което Ердоган направи в Турция, нямаше да е възможно, ако не разполагаше с списъци на тъй наречените нежелателни елементи. Благодаря ви, защото ние наистина живеем в опасни времена и политиците демонизират хората. You, um... Благодаря. Имам да кажа три неща. На първо място благодаря на всички за тяхното присъствие, за това, че споделиха своите идеи. Искам да похваля и певицата, която чухме. На първо място обхвата на тези доклади. Всички ние сме работили по доклади за бежанците. Добре е този вид работа да обхване и мигрантите, които всъщност страдат от много сходни проблеми, като тези на бежанците. Те също могат да ни предложат огромно културно богатство, артистични умения и като общност, и като отделни хора. Би трябвало тези ценни усилия да обхванат не само бежанците, но и мигрантите. На второ място ще кажа нещо, което сигурно не е толкова конструктивно. Бежанците са в ужасяваща ситуация. Те водят много труден живот, живот на ограничения. Наистина всичко това е ужасяващо. Много от тях дори не оцеляват – заради бежанските преживявания. Много е важно, следователно, ние да им представяме помощ, която наистина е полезна. В противен случай само влушаваме тяхното положение. Именно за това ми се иска абсолютно всяка политика да проистича от доказателствен материал – в третото изложение чухме доста доказателства, но се боя, че авторите на първите две изложения по-скоро споделиха своите мнения, това, което са техните собствени идеи, но не чухме факти. Например, в първото изложение вие говорихте а, за работата на организацията Райз в Австралия и там казвате – няма културна инициатива, насочена към бежанците, която да работи добре, ако не включва бежанци. След това казвате. Проектите обикновено разчитат на натрупани знания, които обаче отразяват стари расистски и колониални идеи. Сега, това може да е така, може и да не е така. Проблемът е, че вие не разполагате с доказателства за това, което казвате. Няма нищо, което да показва защо даден проект е бил успешен или не. Не виждам инструмент, който да може да докаже едно такова заявление – Мисля, че ако тук сбъркаме, ще пострадат само бежанците. И накрая, госпожо председател, ако позволите, един политически коментар. В първото изложение се каза, че политиците дясно са тези, които правят лошите коментари. Но ние всички познаваме леви правителства с отвратителни действия, свързани с геноцид и етническо прочистване. Не може да се говори така, защото по-малко толерантните от мен просто ще кажат, че това са небивалици и изобщо няма да обърнат внимание на такива приказки с толкова ниско качество. Благодаря ви, Хелга Трюпел. Tribute to Hannah Arendt and um, to the debate here. Стана дума за Хана Аренд. За това, за този дебат бих предложил до година, когато ще е годината на културното наследство, цялата комисия или жените координатори в комисията да проведат конференция заедно с жени философии има една много известна чернокожа такава жена, професор в Амстердам. Има и други, чието имена чувате от африканския континент, които са готови да участват и аз наистина го предлагам да го направим в рамките на цялата комисия или само жените, които са заместник-председатели и координатори. Благодаря. Благодаря ви. Сега отново давам думата на експертите. Всеки един от вас може да подбере онези въпроси, по които смята, че може да ни даде полезна информация. Имате по около 5 минути, така мисля, че ще се вместим в оставащото ни време. Thank you very much indeed for... Много ви благодаря за подкрепата, както и за провокативните въпроси. Първо ще се занимая веднага с идеята за доказателствата. Доказателствата имат най-различни проявления, може да се изразяват в красота, или в участие. Не е необходимо да имаме списък с факти, за да знаем какво се случва. Джон Дюи е казал, че има много малък брой неща, които е, получават отговор от позитивизма. Така стигам и до спорта. Спорта, според мен, е изключително важен, защото там участва цялото тяло а не само говора. И разбира се, това помага на доброто състояние на цялото общество. Знаем колко е полезен спорта. През последните 10 години аз съм работила с бежанци, които участват в най-различни такива проявления, театър, танцуване. И трябва да ви кажа, че моят сърдечен ритъм – много се подобри. А и спорта ни напомня за балет. Вижте как играе Анди Мъри и други. Това е като представление. Благодаря и за това, което казахте за езика. Езикът е изключително важен. Освен това, непрекъснато имаме семантични промени – началото на 2015 година, когато имаше криза с приема, нямаше страни, които да приемат бежанците. Тогава се използваше език, който беше изключително обезпокояващ. Но виждаме, че има семантични промени в собствената ми страна. Стана неприемливо да се говори за мигранти – когато става дума за бежанци. В моята страна, даже Шотландия, вече се казва не бежанци, а новошотландци. И накрая искам да се спра и на въпроса откъде идваш стана дума за работата в Италия. Въпроса защо идваш? Мисля, че това са важни въпроси, но не най-важните. В работата с бежанците никога не съм ги карала да си разказват личната история. Бюрократите го правят вместо мен. Но ако ние ще изграждаме общество, в което споделяме историите си, трябва не само да има добри и лоши истории на пътуването – По-скоро можем да ги попитаме. Можеш ли да свириш на инструмент? Или ето това е чудесен шал. Или имаш толкова хубаво сако, кажи ми откъде е. So, thank you. Um... Благодаря. Господин Неджадмер по казаното за жените философии би било чудесно да се организира такава проява, не само с участието на философи, но и на други дисциплини, защото дискриминацията се извършва на много нива, не само на базата на пола и други. Беше зададен въпрос и за предстоящата Европейска година на културното наследство и знанията, които приемаме за даденост. Мисля, че е назрял моментът да се замислим за миналото си, за колониализма, расизма и други подобни. Тези явления не могат да се преодолеят от днес утре. Те продължават да оказват своето въздействие, без хората да го осъзнават. Тази година лауреатът на Нобеловата награда за економика работи по действията, които извършваме понякога несъзнателно. По въпроса за спорта. Говорих за проекти в повече от една област, не само спорта, но и образованието, жилищното настаняване, медицинските грижи. Трябва да има по- широко участие на обществото в такива проекти. Беженците са просто човешки същества, които се стремят към по-добър живот при нас. Животът има много различни измерения, така че в проектите си за беженци не бива да се съсредоточаваме само върху културата. По това, което казахте за Европа, и Италия. Колегата ви от Италия каза, че сега след като Надявам се сме преодолели кризата, трябва да мислим в по-дългосрочен план. Не може постоянно да се намираме в извънредна ситуация. Тези хора са дошли за да се установят при нас. Ние също от своя страна трябва да обърнем поглед към бъдещето. Затова и трябва да има социална мобилност. Беженците трябва да могат да се справят с живота си тук. Нека не говорим вече за интеграция. Това е едно стигматизиращо понятие. Бе направен и друг коментар за разпределението на проектите на географски принцип. Западна и Северна Европа, най-вече Германия и Швеция, са основните държави, приемащи бежанци. Там се реализират стотици, може би дори хиляди проекти, както от държавни, така и от извъндържавни субекти. Колкото по на изток отиваме в Европа, толкова по-малък е, според мен, броят на осъществяваните проекти. Някой повдигна въпроса за смесената миграция. Това е един много интересен въпрос. Мигрантите използват същите маршрути като бежанците, което създаде проблеми за някои държави, като Германия или Швеция. Там имаше проблеми с определянето на статут. Онези, които евентуално биха могли да получат такъв статут, вероятно се насочват към наша територия поради същите причини, като и останалите. Това е един сложен въпрос. Благодаря, госпожа Луис и госпожа Мартин. Исках да се спра върху онова, което каза ваш колега за правилния подход към помощта. Наистина, немалко е направено вече, но според мен може да се направи повече, за да се отчетат вижданията на бежанците, да се чуе техният глас, да разберем какви реално са потребностите им. Всички искаме бежанците да се интегрират. Допускаме, че те всички също го желаят, но факт е, че някои не го искат. И това е факт, на който не се обръща внимание. Радвам се, че въпреки различните ви гледни точки дадохте израз и на солидарност. Имате общо виждане за това, което е необходимо да се направи. По въпроса за спорта, мисля, че културата включва спорта, кулинарията, езика, междукултурния диалог – от спорта могат да проистъкат много положителни резултати, ако проектите се реализират на местна почва и се основават на участието. Благодаря и за вашите коментари. Съгласна съм с вас, че е много важно да се основаваме на факти, но трябва да има и факти, които да доказват въздействието за целта ни е необходима достатъчно гъвкава рамка. Необходима ни е достатъчно гъвкава рамка, за да отчетем не само извършените дейности, но и ефекта от тях. Развитието на онези, които са участвали в междукултурни проекти. Благодаря на Силвия Коста за коментарите за индивидуализираните програми. Програми като Творческа Европа и Еразъм Плюс показват какво може да се постигне на ниво наука. Трябва да запитаме беженците какви са вашите умения, вашите интереси, какво според вас трябва да се направи. Може би трябва да зададем тези въпроси при подготовката на следващото поколение програми. Европейската година на културното наследство. В доклада ни има отделна част по тази тема. Добре би било да споделяме културното си наследство. Става дума не само за европейско такова, но за културното наследство в световен мащаб. Благодаря, благодаря най-сърдечно на всички гостували ни експерти. Благодаря и на гостувалата ни певица за изпълнението й. Благодаря и на всички колеги, които много активно участваха в дискусията и проявиха голям интерес. Днес ни направихте много полезни предложения, които би трябвало и бихме могли да вземем предвид при по-нататъчната си работа. Сега предстоят много оживени разисквания за бъдещето на програмите на Европейския ни съюз. Ще обсъдим предложението и на Хелга на заседанието на координаторите. Ще видим дали заедно ще можем да организираме една такава проява. На всички наши експерти още веднъж благодаря за участието им днес. Благодаря ви, че се включихте в разискванията ни. Специално благодаря и на тематичния ни отдел – за организирането и подготвянето на днешния семинар. Той бе полезен, мисля, за всички нас. Благодаря.